Председателят. Искам да ви помоля да заемете места. Моля, заемете местата си, уважаеми дами и господа. Заседанието продължава. По дневния ред имаме избор на заместник-председатели на Европейския парламент. Имам следните кандидатури. Получил съм ги и ще ги прочета по азбучен ред. Следните кандидатури са представени. Александър Алваро, Роберта Анджелили, Изабел Дюран, Отмар Караш, Мигуел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 Кандидатите ми казаха, че с тяхно съгласие са били предложени. Уважаеми колеги, искам да ви помоля да заемете местата си, защото ще продължа с пояснение на процедурата. Колегите, които смятат, че аз им преча, моля да напуснат залата. Господин Дол, ако обичате. Господин Дол, ако обичате да заемете мястото си. Ако обичате, би било много любезно. Като председател на политическа група, вие сте пример.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 Уважаеми дами и господа, и така ще продължим с гласуването. При този тур правилата са същите, както при е, е, избора на а, председателя, квесторите, ако обичат да вземат местата си, те са същите. Те гласуват най-накрая. Моля, имам, искам да помоля квесторите, именно Мусолино Сугор, Папа, Папа Найотов, Панайотов, господин Кок, господин Паго, господин Калиновска, господин Калфин и господин Берелио Родригес. Моля, заемете отново местата си. Има ли някой от... Е, и, има ли някой, който отсъства от прочетените? Е, или по друг начин зададен въпрос. Колеги, знаете ли дали някой отсъства от тук що изброените имена? Ich weiß nicht, das ist ja kein geheimer Vorgang. Also Bos Това не е тайна, господин Бозелино. Согор, Панаятов, Балк Баго, Калиновски, Калфин, Перес, Перелио, Родригес. Моля, заемете местата си на урните. В противен случай не може да продължим.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 Hugo. Okay, then. Ja? Okay, they're near the... Okay. Sind alle da? Ja? Okay. Ich frage noch mal, sind alle bald? Отново искам да попитам всички асистенти тук ли са? Явно са тук. Броят на кандидатите е над, надвишава местата. За това ще процедираме според член 15 алинея 1, т.е. ще гласуваме тайно с бюлетини. Затова искам още веднъж да ви напомня какво разпорежда член 15. Ще ви ги прочета. След избора на председателя ще бъдат избрани е, заместник-председатели на една бюлетина. При първия тур ще има 14 кандидата. Те ще бъдат избрани, ако има абсолютно мнозинство. Ако получат абсолютното мнозинство от дадените гласове. Те ще бъдат избрани по реда на отдадените гласове. Т.е. първия, който получи най-много гласове, ще бъде първи заместник-председател, втори, втори и така нататък. Ако не всички заместник-председатели са избрани на първия тур, а избран е този, който е получил повече от половината гласове при първия тур. Ако не, ако не са избрани всички 14 кандидати и ако те не са получили повече от половината гласове, при същите условия продължава втори тур, при който отново се брои и е нужна е нужно мнозинството на подадените гласове. Ако и тогава не са запълнени всички 14 заместник председател, ще имаме трети тур, в който обаче ще въжи относителното мнозинство. Ако, има, ако двама кандидати са по, получили поравно гласове, предимство имат по-възрастните кандидати. Има бюлетини с 15 кандидати. Вие имате право да зачертаете имената на 14 колеги. Така че, моля, направете, поставете кръстчето в квадратчето. В противен случай бюлетината е невалидна. Може да предложите 14 имена. Ако предложите 15, тогава а, е, вашия глас е невалиден. Може да предложите и един кандидат. Максимално обаче може да зачертаете 14 имена. Ако решите, че ще промените мнението си, моля, предайте бюлетината на асистентите. От тях ще получите нова бюлетина. Е, така че, е, ако решите да промените мнението си, това е възможно. Моля, Сганете бюлетината, поставете я в плика и, я пуснете в, и го пуснете в урната. Имате ли въпроси? Може би само колегата конвентет? Не, няма, няма въпроси. Моля, сега ще получите бюлетините, попълнете ги и ги пуснете в урните. Благодаря ви. Мога ли да попитам дали всички депутати вече са гласували? Госпожи и господа, още веднъж ще задам въпроса. Всички ли подадоха бюлетина при първия тур на гласуването? Скъпи колеги, за трети и последен път задавам въпроса. Всички депутати гласуваха ли? Все още не. Добре. Haben alle Kolleginnen und Kollegen abgestimmt? Колеги, гласувахте ли? Всички колеги ли са гласували? Haben die Wahlhelfer abgestimmt? И така, а самите отговарници за урните гласуваха ли? Ich sehe, das ist der Fall. Dann ist... Да, виждам, че всички са гласували и тогава гласуването е приключено и сега моля да започнем в зала F01101 с преброяването на гласовете. Прекъсваме заседанието. Ще го възобновим в момента, в който имаме готовност с преброяването. Това ще се появи като съобщение и на мониторите.